Can we, can we start our meeting? I would like to ask you to take your seats. Бих желал да ви помоля да заемете местата си, за да започнем заседанието. Виждам, че колегите все още влизат в залата. Ще изчакаме още няколко секунди. Искам да започнем с точка първа от дневния ред, а именно приемането на дневния ред. Ако нямате бележки, считаме, че дневния ред е прият. Искам да ви предупредя, че господин Кирилов ще трябва да представи ситуацията с регламента, за който отговаря. Трябва да проявим известна гъвкавост, и може би ще трябва да преместим неговото изказване половин час на по-напред или по-назад, но това не е реална промяна в дневния ни ред. Следващата точка е одобрение на протокол от заседанието от предишната ни среща. Ако нямате бележки по протокола, считаме, че той е прият. Бих желала също да ви информирам по точка трета, съобщение на председателя, че такива съобщения ще бъдат направени утре след заседанието на координаторите. Можем да преминем директно към точка 4 от дневния ред. Размяна на мнения по неофициален документ, който беше публикуван, по който работи Европейската комисия, а именно доклад, свързан с прегледа на бюджета. За нас представлява интерес онази част от документа, която се отнася до политиката на сближаване. Бих искала отново да ви информирам, както ви писах и в писмото, което ви изпратих, че този а, доклад а, беше първоначално неофициално разпространен. Имаше изтичане на информация и изразих пред председателя на Европейската комисия и пред председателя на парламента мнението, че той отразява обществения дебат по политиката на сближаване. Бих желала също да ви информирам, че ние получихме няколко писма като реакция от различни заинтересовани страни преобладаващо от Европейски сдружения на градовете и на регионите. Изпратено е още едно писмо до Европейския парламент по тези въпроси. Така че има широка реакция, която идва от институции в Европейския съюз. Някои от тях са адресирани към Европейския парламент. Днес не очаквам да провеждаме дебат по а, същността на темата. Разполагаме с време до 4 часа да обменим мнения. Основната идея е да се договорим как да процедираме от тук нататък относно документа, който е изразява определени виждания, които съществуват в службите на Европейската комисия. Те ще могат да бъдат изменени или изгладени в последствие. За това трябва да видим как ние да се подготвим, как да реагираме на тези мнения. относно това, което ние бихме искали да бъде европейската политика на сближаване през едните години. Ние разглеждаме през последните две години как да изглежда тази политика след 2013 година всички заинтересовани страни, институции, правителства, неправителствени организации са излезли с решения. Министерски срещи също са проведени, взети са решения на това ниво. Така че ние не тръгваме от нулата. Има вече изразени мнения, позиции по тази политика. При влизането в сила на новия договор трябва също да се отчитат извън териториалните измерения, които въвежда той. Затова трябва да видим какво да се прави в сферата на тази политика, какви механизми да се използват. Новият договор също засилва принципа на субсидиарност не само на национално ниво, но също на регионално ниво и на местно ниво. Тоест има разширяване на прилагането на този принцип. Ще има нови участници от цялата система, която има много звена в управлението от местно до национално ниво. Така че те ще участват в изпълнението на европейските цели. Новият договор като Европейски парламент ни дава по-различна роля в политиката на упражняване на контрол, защото тази политика става политика, по която ще се прилага принципа на съвместно вземане на решение. Това засилва ролята на Европейският парламент в вземането на решения, свързани с регламентите, но дава също и, и повече политическа власт, повече правомощия за влияние върху политическия дневен ред по тази тема. Така че ние ще участваме активно в дебата, който води до приемането на законодателство в тази област в бъдеще. Дебата има много измерения, има много идеи, които са представени. Този доклад, който беше подготвен от Генералния секретарят на Европейската комисия, всъщност предлага една визия за политиката на сближаване, която, по мое мнение, не е в съответствие с това, каквото ние бихме желали да бъде. защото има и изключване на много от партньорите на национално, регионално, местно ниво, от научните среди и прочие. Затова ние трябва да видим как са отразени тези елементи в документа. Това е политика на национално ниво. Примахва се също голяма част от целите, като се предлага много силен секторен подход към развитието, което е против самия характер на развитието, което изисква отчитане взаимните връзки. За това може да се създадат проблеми при прилагането на чисто секторален подход. Това секторализиране на политическия дневен ред, както и на бюджета, е неприемливо. Този доклад също не отчита регионалните различия, защото ако нещата се решават на национално ниво, тогава не се обръща внимание на чисто регионалните измерения в отделни страни. Вие знаете, че в много страни има на национално ниво, нужното ниво на сближаване, но има разминаване между отделните региони. Този документ също предвижда значително предвижване на ресурси от кохезионната политика с системата на много нива за управление и ги прихвърля към инструменти за, свързани с секторния подход, който ще се ръководи от Брюксел също не са посочени конкретните области, в които ще се прилага политика в този документ. Аз считам, че има нещо сбъркано в подхода, който е приложен при изготвянето на документа, за това ние трябва да реагираме и бих желала вие днес да решите какъв да бъде пътят, който да следваме в бъдеще. Необходимо е да бъдем по-активни в представенето на нашето виждане за бъдещето на политиката, в бъдещето на бюджета. Ние отговаряме за политиката на сближаване и в частност териториалното измерение. Може би пътят, който трябва да следваме е да представим устен въпрос към Европейската комисия по някои от тези въпроси, като управлението на много нива, общо европейският обхват на политиката. Това е една от най-важните характеристики на предложението. Всъщност, цел 2 изчезва от политиката. Това е политика, която ще бъде изключително фокусирана върху най-бедните и то изключително само на национално ниво. Ето защо ние трябва да реагираме. И една от възможностите е да зададем устен въпрос, но не в рамките на прегледа на бюджета. Няма да говорим дали това е официален или неофициален документ. Ние трябва да посочим някои от основните проблеми, като цел 2, това многослоево управление, по-нататъчното разпределение на средствата, също изваждането на социалния фонд от кохезионната политика. Т.е. трябва да се фокусираме върху 3-4 въпроса, които да залегнат в устния въпрос и да поискаме да има дебат в пленарна зала. Това е предложението ми. Аз ви изпратих писма в този смисъл. Ще ви информирам също а, за отговорите, както и каква е нашата реакция, която ще бъде оформена като устен въпрос а, към Европейската комисия. Сега имате думата за коментари. Не знае кой беше пръв, Олбрихт или Ван Нистерой. Voorzitter, in ieder geval heel goed om, om dit punt als eerste op de agenda te... И така, мисля, че това е една много добра идея и това да бъде първа точка от дневния ред е, на нашето заседание. Считам, че много сериозно трябва да се вземе тази тема, а не да го смятаме чисто и просто за неофициален документ. Както знаете, неофициалните документи имат, разбира се, своето въздействие, но първо трябва да се погледне документи, да се види дали това е средносрочен преглед или е просто изброяване на различни варианти, като се има предвид периода след 2013 година. Нека да подходим сериозно към него, що се отнася до работата по същество. И от друга страна трябва да отбележа, че времето, в което се появява, е наистина забележително, защото той отбелязва една промяна в посоката. Обикновено това не винаги се прави в края на един законодателен период. Забележителен, що се отнася и до работата по същество в него. От една страна имате осложненията в Европейската комисия, становището на Барозо, на членовете на Европейската комисия и, както казахте и вие самата, съвсем ясно става, че териториалното сближаване ще бъде изключително важна част от новия договор. А като че ли има проблем с право да казва председателя. Всичко наред ли е? Yeah, so we go on. Sorry. Продължаваме. А, благодаря ви. Да, казвах, че момента, в който се пуска този документ е доста странен, защото темата като че ли не много сериозно е разгледана в документа, но от друга страна е хубаво всичко да бъде на хартия, дори и промените. А, новата линия, която вие споменахте, свързана с нашия отговор или вие като председател в писмото или ние като група, е правилната посока, в която трябва да се движим. А, това, което е написано в документа, като че ли по никакъв начин не отговаря на това, което в миналото сме договаряли, нито пък на това, което ние, този форум, тук в парламента, сме избирали като път за развитие напред. Идеята за политиката за сближаване е разработвана години наред и тук отново в този документ се препотвърждава, че това е нещо, което е ясно определено в парламента и то задълбочено и нещата не могат да се променят от днес за утре. Имам един въпрос, който искам да задам на Европейската комисия посредством вас, госпожо председател. Искам и се те да ни обяснят ясно и точно да ни обяснят за какво става дума. Защото в крайна сметка ние чуваме за всичко това от пресата, от статии. И аз искам да разбера от Европейската комисия какъв е е, какво е развитието по този въпрос, докъде сме стигнали с вземането на решения. Ако се говори за прилагане, е, да, наистина това е неофициален документ, нали, няма по някакъв начин да окаже голямо въздействие, но що се отнася до сърцевината на документа, не бива да пропускаме, например, бъдещето на цел 2 конкурентоспособност. Това изобщо не фигурира в текста. Може би трябва наистина да излезем с един устен въпрос, за да повдигнем част от тези проблеми и след това Европейската комисия да излезе и да ни каже как възнамерява да включи пропуснатото в документа, най чисто и просто да излиза с някакъв нов документ след две седмици, както обикновено прави. Мисля, че методът е добър и бюджетната комисия е тази, която трябва да определи дали всичко това отговаря на критериите на средносрочния преглед. Според мен не отговаря. И мисля, че нашия парламент сега има съвсем друга представа по този въпрос. Подкрепям ваш вашето писмо, ще получите подкрепата и на НП за вашето писмо. И сега искам често и просто този въпрос да бъде обсъден. Нека да подкрепим председателя по устния и въпрос пред парламент. Председателката господин Обрехт. Благодаря. Искам да подкрепя вашите усилия, изразени в писмото, което разпратихте. Имаме определени съмнения, защото по време на последния мандат всички видяхме какво е въздействието на писмата. Част от нас си спомнят писмото а, на секс а, и не знам а, на шестимата, извинете. И затова искам да задам този въпрос на Европейската комисия, за да може те да ни отговорят по време на дебата официално. В същото време обаче искам да подчертая колко е важно да подкрепим и да изготвим своя собствена позиция, независимо по, процедурно, по процедурни правила какъв стазут има всичко това. Ако Европейския парламент трябва да бъде активен партньор след Лисабонския договор в съвместното вземане на решение, трябва да има документи, които ние да гласуваме и в определен момент трябва да изразим нашето становище по политиката за сближаване. И без да чакаме Европейската комисия, без да чакаме съвета. Нека да не чакаме. Ако Европейската комисия подготви нещо и го изпрати на някои от регионите, например в Европа, познати региони, една много интересна процедура. А, нека и ние да работим последния начин. Да подготвим страница 2 с темите, които считаме за изключително важни, независимо какъв е официалният статут на документа, и нека да гласуваме по въпроса, да подготвим своя позиция. Тоест, нека бъдем активни. Благодаря. Сиоро. Благодаря, госпожо председател. Споделям вашето становище и вашата реакция във връзка с този мистериозен документ. Напълно права сте. Споделям и формулировката която сте е, подбрали в писмото си до комисията. Наистина трябва да се реагира, когато политиката на социално сближение, особено по отношение на регионите, се променя толкова реаги... радикално. При всички положения е необходима реакция. Трябва да обсъдим обаче е, какво е най-уместно като реакция и мерки в бъдеще. Така че от името на моята политическа група мога да ви уверя, че ние ще подкрепим всички ваши усилия в тази посока. Благодаря ви. Благодаря. Давам думата на следващия оратор, казва председателката. Благодаря. И аз ще се присъединя към казаното току-що. В рамките на моята политическа група се смята, че сме реагирали адекватно, своевременно и че по този начин ще можем да допринесем повече за изпълнение на целите, които сме си поставили. Регионите в Европейския съюз би трябвало да се противопоставят на една такава политическа ориентация, която в никакъв случай не съответства на идеята за Европа на гражданите. Териториалният е, компонент е, в политиката на сближаване е, и регионалната политика на Европейския съюз е нещо много важно, нещо, което много ме вълнува. Съществуват различия в Франция, също и в други страни. Регионалната политика, според нас, не бива да се подчинява на структурната политика, а трябва да се свързва с нея. Е, със съвместни усилия биха могли да се постигнат целите. Партньорството, естествено, е нещо, което ние винаги сме поставили на преден план и сме настоявали за него. Това ще допринесе за, една, за един по-добър имидж на Европейския съюз и европейските институции. Смятам, че нашата регионална комисия, Комисията по регионално развитие, би трябвало да допринесе за това развитие. Давам думата на нашата колежка от е, Румъния. Няма нужда да повтарям неща, които вече са казани от името на политическата група на либералите. Ще заявя, че ние ще подкрепим всички усилия, които вие смятате, че са необходими във връзка с предложението на комисията. Това, което комисията предлага относно бъдещето на политиката на сближаване е, е свързано с оказване на подкрепа на новите държави членки, е, но ние бихме могли да поставим акцента е, върху контрола на средствата, които се отпускат и върху разширяване на тази помощ. Секторният макроекономически подход, подбран от комисията, не е подходящ според нас. Териториалното измерение е нещо, което е изключително важно и на фона на новия договор от Лисабон. А именно това ми липсва тук в предложението на комисията, като че ли става дума за милостиня, а не за истинска политика. Благодаря, госпожо председател. Искам да се съгласа с голямата част от становищата, които бяха изразени, както и това, което видяхме като ваш отговор. Аз съм нов депутат и наистина съм изумен от е, това как се развиват нещата. Много хора критикуват начина по който бива управляван Европейския съюз и ето това е един от примерите за това каква е бъркотията. Когато излизат документи, независимо дали а, изтичат документи или някой ги про, а, публикува, има определена процедура, която трябва да се следва. И наистина смятам, че нашата комисия е оставена на тъмно. Има големи безпокойства в различни региони по отношение на нивото на финансиране, което може да спре в тези региони, ако това влезе в сила. И аз наистина считам, че господин Барозо трябва отново да се върне тук и то в максимално кратки срокове, за да отговори. Знам, че му изпратихме писмо, но не смятам, че е достатъчно. Смятам, че съвсем ясно трябва да покажем на къде вървят нещата. Има много хора в тази зала, които се изказаха, много безпокойства из целия парламент, нали, по отношение на промяната на посоката. И аз си мисля, че трябва да чуем нещата от източника, от избора и трябва да чуем фактите от господин Барозо. Той трябва трябва да дойде тук пред нашата група, дали утре, ако е възможно, или когато на него му е удобно, за да може да го чуем от него, от първа ръка. Не да има някакви изтичания на информация, на документи, трябва да е ясно на къде вървим. Аз изключително се притеснявам от едно такова развитие. Благодаря. Мистер Брадбърн? Господин Брадбърн. Благодаря, госпожо председател. Аз съм също новоизбран член на тази комисия, макар че сме виждали това и преди. Бях тук преди пет години, когато тази комисия беше част от транспортната. Струва ми се, че тъпчем на същото място, като преди пет години, когато обсъждахме последните програми. Аз нямам проблем с това, което беше казано за начина по който излезе на преден пласт този въпрос. И тук въпросите са два. Първият е, е по какъв начин, как трябва да бъдем информирани за промяната в курса на комисията и второ, какво съдържат тези нови предложения на сегашната комисия и как тя вижда бъдещето на кохезионната политика. Аз идвам от партия, която е доста скептично настроена към ползите от разпределенето на средства в тази област. Това може би ще бъде последният удар от страна на комисията. Комисията предлага по, същество ренационализиране на политиката, ако действително това е нещото, което се предлага от комисията. Остава въпроса за това какво се случва междувременно. Когато излезе предложение, как ще процедираме и по какъв начин в бъдеще комисията ще ни информира за това какви са точно предложенията, които правим. Това може да стане или чрез устен въпрос с дебат в пленарна зала, както вие предлагате, и аз намирам това за подходящо. За мен е малко странно, че комисията в оставка излиза с една такава радикална политика. Това може би показва каква ще бъде традицията, която ще се следва. Затова въпросът ми е какво се цели, кога ще знаем точно какво съдържа предложението и на трето място, кога парламентът ще може да проведе пълен дебат по направеното предложение. Благодаря, господин Тойран. Благодаря, госпожо председател, скъпи колежки и колеги. Първо, си задавам въпроса дали не би трябвало да сме щастливи и радостни за това, че вече сме получили предложението, така че достатъчно рано сме се запознали с него и можем да реагираме. Аз пледирам към една незабавна реакция на парламента. Естествено, че комисията би могла след това да <laughs> отговори на нашата реакция. Питам се обаче дали това действително е становището на комисията. Да стана дума вече за това, че е неофициален документ, но на този фон все пак имаме основания да критикуваме полученото от комисията и да поздравим това, което вие казахте в самото начало, госпожо председател. Правят се заключения, без да е направен истински анализ. А обичайният подход, нормалният подход е такмо обратният. Първо анализа, а след това заключенията. След а, посещението в Мадейра, а, ние знаем, че предишната политика е, се радваше на успехи, но междувременно вече изминаха доста години, е, доста време и след е, като е изтекал един доста продължителен период, установяваме, че нещата вече не върват така успешно и би трябвало да поискаме първо един задълбочен анализ от комисията, а след това вече съответните предложения и заключения, за да имаме разумна политика благодаря, господин Вран. Благодаря, госпожа председател. Аз не съм сигурен какво е състоянието на този документ, но аз съм изумен, че е изготвена такъв документ без нужните консултации с комисията. За това аз приветствам бързите действия, които сте предприела като председател на комисията и че поставихте толкова бързо на дневния ред за днешното заседание въпроса. Колегите ще се спомнят, че преди няколко години ние бяхме изправени пред подобни предложения от държавите членки, че регионалната политика следва да се ренационализира. Тогава беше отхвърлено това предложение. Сега идва от комисията. Може би и съвета ще излезе с подобно предложение, така че това създава тревога. В моята страна Уелс. Четиримата членове на този парламент се срещнаха с а, първия министър и заместник първия министър на Уелс по тези въпроси, за да видим какво може да се направим. За това дали трябва да се противопоставим на тези предложения, които са изложени в документа. Считам, че е необходимо да имаме координиран подход. Местните власти в всички региони да работят координирано, регионите да работят координирано, както и тази комисия и членовете на парламента от регионите, които могат да бъдат засегнати, да участват активно в дискусията за това, кой е най-добрият подход. Жорж Ставракакис. Да, би трябвало да се реагира непосредствено. Мога само да потвърдя и да поздравя вас, госпожо председател, за казаното в началото, както и е, да подкрепя колегите, които се изказаха преди мен. Във връзка с устното запитване ще ви помоля да се съобразите с два факта. От една страна, ние се нуждаем от е, политика на сближаване. Не можем да я прилагаме само в някои страни. Е, тя е необходима във всички региони. Политиката на сближаване е отрешаващо значение. И за това са ни необходими регионалните и местните органи на всяка цена. Констанца Крел благодаря ви, госпожо председател. Извинявам се за закъснението. Малко по-късно се присъединих към вас, но няма проблеми, очевидно, да се съглася с е, изказванията на колегите ми. Смятам, че от гледна точка на подхода, на процедурата, нещата са направо невероятни. Какво имам предвид? Комисарят, който работи в продължение на 5 години, в този ресор не е представил предложението на парламента, а Предложението е представено на вниманието на парламента от временно изпълняващия длъжността комисар, който най-вероятно няма да остане и много дълго на тази длъжност. Ние изобщо не сме запознати с подробности около обстоятелствата по изготвянето на този документ, който е представен на вниманието на парламента. Във всеки случай аз мятам, че той обръща с главата надолу абсолютно всичко, свързано с политиката на сближаване. Така че не е достатъчно само да реагираме и да с писма в рамките на нашата комисия би трябвало колкото е възможно по-бързо да пожелаем и да настоим, да настояваме да се предприемат ни по-решителни мерки в това отношение и да предприемем е, необходимите мерки именно за да превърнем политиката на сближаване в една от основните политики на Европейския съюз, е, така както винаги сме твърдяли, че желаем. Така че е, трябва да имаме предвид, е, че с 4 милиарда евро ние ще подкрепим опазването на климата, но очевидно не можем да направим същото и да предвидим същите средства за политиката на сближаване. По отношение на съдържанието на всичко това, което желаем да предприемем, ще трябва да предприемем много повече, така че парламента наистина да покаже, че е основен законодателен орган в Европейския съюз, би трябвало в много по-голяма степен неговото мнение да се съобразява от комисията и от останалите институции в Европейския съюз. По друг начин ние не бихме могли да действаме като законодателен орган. Струва ми се, че би трябвало много, много усилия да се предприемат, така че да накараме е, комисията да включва в рамките на законодателния процес и подготовката на тези предложения регионалните и местните органи. Инак е, тази практика на представяне на различни документи на масата е, ще продължи. Евгений Кирилов. Евгений Кирилов. Благодаря, госпожо председател. Аз нямам кой знае какво да добавя, защото всичко беше казано. Ние сме почти недонушни по начина, по който трябва да гледаме на този ход от страна на Европейската комисия. Бих искал да кажа само, че много странно, но имам чувството, че от известно време витае нещо в въздуха, че тази кохезионна политика трябва да се разглежда по различен начин. Това се усещаше, нямаше нищо конкретно, но мисля, че сред всички негативни реакции трябва да видим и че има нещо положително, че най-после това излиза наяве. И това е положително. Нашата комисия е много твърда в своята реакция. Искам да ви поздравя, госпожо председател, за вашата реакция защото действително е много а, странно. Всички твърдят, поне публично, че политиката на сближаване през всичките тези години е била успешна. Разбира се, нищо не остава на едно място, всичко се развива, но основното трябва да остане. И след като е успешна тази политика, защо трябва да я разглеждаме по такива неведоми пътища, защото сближаването означава солидарност. Солидарността е нещо, от което силно се нуждаем, защото се създава един сближен Европейски съюз. Накрая бих искал да ви помоля да кажете няколко думи, госпожа председател, дали когато бяхте комисар, нямахте усещането, че някой се опитва нещо да направи. Искам отново да изразя подкрепата на позицията, изразена от колегите от различните политически групи. Председателката, уважаеми колеги, приключваме почти времето за тази дискусия, за това няма да приемам повече желаящи да се изказване. Следващият оратор. Благодаря. Съвсем накратичко. Тъй като това е тема, която иска задълбочени дискусии по отношение на връзките между Европейската комисия и гражданите на Европа, е трудно да я изчерпим. В самото начало чухме на базата на Зелената книга определени становища, но те не бяха достатъчно конкретни по отношение на бъдещето. Както каза и господин Кирилов, има нещо във въздуха. Усеща се, че нещо става. Но не е ясно какво. Председателят на Европейската комисия се появи пред е, всички политически групи, но не направи абсолютно никакви предложения. Никакви, що се отнася до промяна на регионалната политика. Дори нещо общо не каза. Тази политика изобщо не бе спомената. Тази Европейска комисия, която почти е изчерпала мандата си, изведнъж сега решава, че ще има радикална промяна. Но каква е политическата и морална основа за всичко това? Имало ли е някакви преговори между Европейската комисия и парламента? Аз не знам да е имало такива. Имало ли е консултации с съвета? Не знам да е имало такива мога да си представя ентусиазмът на страните от Централна Европа. Това го казвам иронично, разбира се. А, как може комисията да излезе с такъв документ, когато същата тази комисия и особено председателя Барозо трябва да изчакат до декември, до Страсбургската сесия, за да ги одобрим? А, ето това е отправната точка за водене на преговори за бъдещето на кохезионната политика. И ако това е началото, то тогава началото не е добро. Има много колеги, които няма да гласуват за такъв тип политика, нито пък за такава комисия с подобни политики. По-настоящем Европейският парламент е изпратен, изправен пред един факт едва ли не, или поне така се опитва да го представят като нещо свършено, по което ние нищо не можем да направим. Аз си мисля, че ние тук в нашата парламентарна комисия може да направим един документ, в който да изложим нашите идеи, нашите предложения с подкрепата на всички политически групи по отношение на бъдещето на политиката по сближаване. Мисля, че това ще бъде много ясен политически жест, който да направим, така че следващата комисия да взема предвид нашето становище, а не политиката на регионално развитие да бъде превръщана в нещо друго и да бъдат застрашавани принципите на солидарност и защото целият европейски проект. Благодаря, госпожо председател. изчетох проекта на съобщението на Европейската комисия. той е основата за дебата с съвета и Европейския парламент, имайки предвид бъдещата финансова перспектива. Това, което ме притеснява е, че се обсъжда информация по регионалната политика, която като че ли не отговаря на нашите искания в нашата парламентарна комисия. Затова пред Европейската комисия трябва ясно да заявим, че Регионите играят особено важна роля, що се отнася до въпросите, записани в този документ, като например растежът, опазването на околната среда, борбата с климатичните изменения и така нататък. Изобщо, например, не се споменават преходните периоди в този документ, както и потребността да се даде възможност за цели, свързани с конкурентоспособността. Когато се ратифицира Лисабонския договор и регионалната политика и тази политика, свързана с сближаването, ще се превърнат в хоризонтални въпроси. Това ще бъде основно важно. Следващия рад. Благодаря, госпожо председател. Благодаря най-вече за това, че толкова бързо реагирате на писмото на комисията. Аз е, самият е, си мисля, че човекът, който е съставил този документ, все пак е имал нещо предвид, а едва ли е, е решил да прави някакви шегички. Е, защото нещата се обръщат на, е, да кажем 180 градуса, но придобиват карикатурен вид. Това вече не е политиката на сближаване, която познаваме. Естествено, че не ни остава нищо друго, освен да отхвърлим едно такова предложение. И в никакъв случай не бива да оставяме нито сянка на съмнение е, у нези, които смятат, че могат е, да прекратят нещата, след като са произнесли няколко хубави слова пред хората, така да се каже, а след това поднасят подобни предложения. Мисля, че трябва да настояваме не само естествено за една сериозна политика в това отношение и за съответната стратегия, но и за е, секторализация, не само за структурализация е, на политиката на сближаване, която да обхване всички страни, повтарям, всички региони и страни. Защото с е, една политика, която не спазва именно споменатите от мен вече при, е, принципи, ние не, не правим услуга на хората, а такмо обратното. Лена Коварска има думата. Благодаря. Мисля, че в дискусията за бъдещето на регионалната политика не бива да забравяме различията в Европа и как изглежда Европа днес. В случая не говорим само за това, че се присъединиха 10 нови държави членки, а и наскоро България и Румъния, а и други, не много богати, нови държави членки в бъдеще. И регионалните различия в Европа ще стават още по-силни, отколкото са били в миналото. По време на този период искаме да преформулираме тази политика за развитие на регионите, за да не загубим а, този важен инструмент на социалното сближаване. Искам да разгледаме и Лисабонската стратегия. Не може да говорим само за регионалното развитие, ако не говорим за ефикасността на други проекти, инициативи на Европейския съюз, чиято цел е много сходна. Ефикасна ли е Лисабонската стратегия? Има много хора, които казват, че не е ефикасна. Ние ще я преразглеждаме в нашата парламентарна комисия, но трябва да разгледаме всички мерки и инструменти, които са насочени към една и съща цел, и то заедно. И ако един от тях не е ефикасен, може да загубим друг и ако това стане, кои ще останат, за да може да се намалят социалните разлики между регионите. Третият аргумент срещу, срещу тази нова посока е следния. Ние в момента се намираме в економическа криза. Не знаем какво ще бъде въздействието на економическата криза върху различните развитие на отделните региони. Дали то ще бъде засилено или не. Трябва да вземем това предвид, като обсъждаме новата регионална политика. Ако кризата засили различията в развитието на регионите, то тогава не може да си позволим да загубим някой инструмент, който се опитва да засили регионалното и социалното сближаване. Благодаря ви. И аз ви благодаря, Софи Брия. Благодаря ви, госпожо председател. И аз ви поздравявам за това, че така уместно и толкова бързо реагирате. Аз съм също отскоро член на парламента. Документа хем съществува, хем е, всъщност е, официално не съществува. Това е, бих казала, една провокация. Провокация в условията на криза. Кризата засяга всяка държава член и всяка държава член се нуждае от политика на сближаване повече от всякога. Този документ е, ни се е, поднася е, точно в един момент на социална и економическа криза. Невероятно е наистина. А именно политиката на сближаване е важен инструмент, е, който ни дава възможност да действаме конкретно на място. В никакъв случай, естествено, не бива да се по позволява дискриминационен елемент в тази политика на сближаване, в е, регионалната политика. Това е много важно и за моята страна, Франция, която в момента преживява економически реформи и също времено се изисква именно в един момент на економически спад и бих казала дори разруха много иновативност, но и много разумни действия. Затова Смятам, че това, което се каза тук е много важно и ние трябва да започнем още от сега да работим по тези предложения, за да отговорим още по-обстойно и задълбочено на комисията. Господин Новакис. Благодаря, госпожо председател. Аз също съм нов член на комисията. Бих желал да подчертая колко е важно устното запитване. Страхувам се, че комисията някъде макар и може би неосъзнато, има предвид това, че кризата най-вероятно ще засили е, регионалните различия. Това естествено не бива да се забравя. Очудвам се във всеки случай, че са ни изпратили този текст сега точно. Беше упражнен някакъв натиск върху ирландското население във връзка с провеждането на референдума. И сега комисията като че ли вече успокоено казва, е добре, вие гласувахте така както очаквахме от вас и сега по този случай ще ви покажем ние как от тук нататък ще вървят нещата в Европейския съюз. може би смятат и се надяват, че нашата критика няма да е толкова ясно изразена, но очевидно комисията се лъже. Госпожа Краца. Благодаря, госпожа председател. Ще се спра на три момента. Днес бяха изразени съмнения, които са основателни във връзка с политиката на сближаване. На второ място, съвсем ясно е, след като ни се изпраща именно това предложение, че ние, парламентаристите, естествено ще настояваме на солидарност в рамките на политиката на сближаване. И на трето място, именно в този момент, когато се намираме не само в економическа, финансова криза, но и в криза по отношение на заетостта, е особено важно да развиваме една активна е, регионална политика заедно с е, регионите. Естествено, че това предложение трябва да бъде променено и е, трябва да бъде реформирана и актуализирана и стратегията е, и Лисабонската стратегия. Мисля, че комисията все пак не е пълен противник на регионалната политика. Мога да се сетя само за два аргумента, защо документа се представя по този начин. Първо, ако мислят за конкурентоспособността в света на Европейския съюз, ако смятат, че лицабонската стратегия не се справя добре, Европа трябва да се конкурира с други държави, други региони понякога. Въпросът е, ако ние харчим много средства за равно развитие на регионите в Европейския съюз, тъй като аз идвам от нова страна, аз разбира се ще гласувам с две ръце за това, но от друга страна това изравняване може би няма да помогне особено за да може Европа да бъде конкурентоспособна извън своя регион. За това може би се говори за секторизацията. На второ място, в случай на кризи, държавите може би ще се опитат да получат повече отговорност, за да видят по какъв начин могат да изравнят развитието вътре в самата държава. Разбира се, не е достатъчно да критикуваме само. Ние трябва да предвижим, а, а, предвидим и някои контрапредложения. По какъв начин ние, като изразяваме собственото си мнение, можем да допринесем за подобряване на регионалното развитие и сближаването, без да губим конкурентоспособност по отношение на други части на света. Мисля, че комисията вече ни кара да мислим в тази посока. Провокирани да мислим в тази посока. Председателката. Всичко това се отнася до мобилизирането на потенциала за развитие а, по места. Лисабонския процес също беше свързан с а, регионалното развитие. Действително много неща бяха свършени и ние не говорим за политиката от 80-те година, а от 2006 година, която се различава чувствително от тази, която имахме преди 20 години. Искам да благодаря на всички за направените коментари. Те бяха много полезни. Разбирам, че сме съгласни да бъде представен устен въпрос Координаторите трябва да обсъдят кои да бъдат основните въпроси, защото това ще бъде устен въпрос по съдържанието, а не само по политиката. Разбирам също, че някои от вас искат възможно най-скоро да се изясни позицията на Комисията по регионално развитие като цяло. Координаторите днес ще разгледат предложението за създаване на работна група в рамките на комисията с участието на представители на всички политически групи, за да може тази група да работи по посока на бъдещата кохезионна политика. Надявам се, че бихме могли да приключим по този въпрос, като се договорим за това да отправим устен въпрос и да изчакаме работната група да излезе с предложения за бъдещата политика, колкото е възможно по-скоро. Надявам се, че представителите на Европейската комисия вече са тук и могат да се присъединят към нас или още не. opinion. Okay, so we move now to, okay. So we move now to, um, Добре, тогава можем да преминем проекто становището на госпожа Карима Дели за предложението на съвета за Европейска година на доброволчеството. Спомняте се, че ние проведохме обмен на мнения по това становище на предишното заседание. Междувременно водещата комисия ни информира, Ще спра само за 20 секунди, за да позволя на колегите, които искат да напуснат залата, да направят това, а останалите, които искат да заемат местата си. Искам да ви помоля обаче да а, се предвиждате по-бързо. Колеги, Комисията по културата е водеща за Европейската година на доброволчеството. Има промяна, затова ние трябва да се съобразим с тяхната програма. Именно за това в днешния ни дневен ред включихме разглеждането на становището на по Европейската година на доброволчеството. Искам да дам думата на госпожа Карима Дели, която е докладчик по становището, за да представи измененията. Знаете, че бяха представени в срок около 20 изменения. Затова искам да помоля Карима Дели съвсем накратко да ни запознае с тях. Madame la Présidente, mes chers collègues, je tiens euh, tout d'abord à remercier nos anciens collègues pour le travail effectué qui a permis de faire de l'année. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на колегите, които свършиха толкова много работа по въпроса за определенето на 2011 година за Европейска година на доброволчеството. Искам да благодаря също за представените изменения, целта на които е да подобрят текста, представен от Европейската комисия. Всички тези предложения са принос към документа. Те обхващат съществени въпроси, които трябва да бъдат разгледани, за да може тази Европейска година на доброволчеството да има пълен успех. Искам да разгледам първо нещата в контекст. Както подчертахте, госпожо председател, на последното заседание на Комисията по регионално развитие ние получихме само а, името на докладчика от Комисията по културата, господин Кориас. В Страсбург се проведе заседание на всички докладчици и докладчици в сянка от различните групи, за да се договорим по процедурата. Тогава ми беше казано, че трябва да ускорим работата, за да отговорим на очакванията на шведското председателство. Аз подчертах колко важна е ролята на комисиите при изготвянето на становища. Това е сериозна работа и отразява ролята допринася за облика на Европейския парламент. Искам да подчертая, че процедурата, която беше съгласувана, беше съгласувана против моята воля. Вместо да изчакваме резултатите от влизането в сила на Лисабонския договор и какви ще бъдат новите правомощия на Европейския парламент, сега изведнъж ние ускоряваме нещата, за да получим становищата на комисиите максимално бързо. И всичко това, за да се отговори на искането на шведското председателство. На срещата в Страсбург беше предложено да се, да се проведат преговори по измененията. Това щеше да означава, че, че вие няма да можете да се произнесете. Тъй като съм новоизбран депутат, аз а, подчерта колко важна е работата на комисиите и дискусиите вътре в комисиите. Затова аз предлагам да разгледаме различните предложения за изменения. Считам за важно Комисията по регионално развитие да изготви становище по Европейската година на доброволчеството като важен инструмент за насърчаване на европейското гражданство. Аз подкрепям предложените изменения, които са истински принос към доразвиването на текста, например по отношение на увеличаването на бюджета, закрилата на доброволците, също пропагандиране на ценностите на доброволческата дейност. Аз съм съгласна с направените предложения за изменение. Нямам кой знае какво да добавя. Имам чувството, че е необходимо да се промени изменението на господин Кели, където а, той иска да се замени а, думата а, извършване на правонарушения. Мисля, че след, чрез тези изменения ще се увеличи престижа на тази комисия. Сега, има ли колеги, които биха желали да се изкажат по темата? Благодаря, госпожа председател. Искам да благодаря на госпожа Дели за експедитивната и работа. Всички трябваше да работим на ускорени обороти. Тези изменения допринасят за развитието на документа, който е пред нас. Аз съм също новоизбран член на парламента и моето мнение е, че трябва да работим бързо, но в случая ми се струва, че прекалено бързо се работеше. Аз се радвам, че госпожа Дели предлага изменения в смисъл на превръщането на доброволческата дейност в по-професионална. Има страни в Европейския съюз, които имат дълги традиции има добре изградени структури, има и други, които едва започват този процес и използват доброволци по различен начин. Аз предлагам в изменението система на акредитация, тъй като някои от тези доброволчески организации искат да преминат към заплащане. За това се предлага такова акредитиране, за да се избегне дискриминацията, да се защитят а, хората, които работят на доброволни начала, да не се обесценява техният а, труд, а, също да насърчават добрите практики, свързани с безопасните здравословни условия на труд. Иска се също от работодателите да направят нуждото. По време на дискусиите може да се допринесе за разпространяване на най-добрите практики. Благодаря, казва председателката, че споделихте тази тема за най-добрите практики, защото това е наистина един от потенциалите на Европейския съюз, който не е, е използван в оптимална степен. Давам думата на господин Кели. Благодаря, госпожо председател. Съм нов евродепутат. За мен е голямо удоволствие да работя тук като докладчих сянка по това становище. Доброволчеството наистина е нещо, което ни прави различни от животинския свят и допринася за създаването на общности. Много се радвам, че Европейски съюз организира такава година и се надявам това, което казваме тук в парламента, всеки ден да стане факт, а то е следното. Европейски съюз да бъде по-близо до своите граждани. Когато имаме истинска година на доброволческото участие, ето една такава възможност. Предложенията за изменения, които съм направил, са малки, не правят големи промени, тъй като предложенията на госпожа Дели са отлични, но те са свързани най-вече с спорта. Аз съм се фокусирал върху спорта. Лисабонския договор казва, че спорта е нова компетентност на Европейския съюз, затова трябва да отразим своите компетенции и там. Освен това в Ирландия имахме един доклад миналата година и там се показва, че 50% от хората, които искат да работят добровол... на доброволчески начала, го правят в сферата на спорта и ето ви една възможност за участие. Ще ще бъде хубаво да имаме повече време, ще ще има компромисни предложения за изменения, но нещата мисля, че ще бъдат решени и това е важното. Двете точки, по които не съм съгласен. Едното е седмо изменение, където се говори за безопасните условия на труд и застраховката. Не знам дали това е задължително сега, защото задължителното здравна застраховка вече е факт почти в цяла Европа или поне натам се движим. Освен това, аз самия зная от работата си в Ирландия, където бившият ни министр-председател Ахърн се занимаваше точно с активното участие на гражданите. И най-големия проблем за участието беше всичко свързано с застраховките и осигуровките. Така че трябва да внимаваме покрай тези разходи. Първо изменение, трето съображение, там се говори за потребността да се гарантира а, да бъдат заплащани разходите на доброволците. Само по себе си няма нищо лошо в това, но какво означава то? че хора, които работят на пълен работен ден, не бива да заместват доброволците. Това е една тенденция, която в момента много тече, защото сега постоянно се говори за професионализъм, как трябва да се назначат професионалисти, които да заменят в случая доброволци. А това е, не е задължително и не бива да се случва, пък и няма да подобри работата. Голямата част от е, доброволците не искат е, да им се покриват разходите, поне аз съм запознат с такива. Имам голям опит с един от големите ни спортисти, който години наред, 50 години всъщност, не взе нито един лев, а, за да си покрие разходите. Така че това е много важно и за двете страни. И накрая, едно изменение, разбирам какво имате предвид, но се говори тук за една рекламна кампания в целия Европейски съюз. Аз а, си мисля, че това ще бъдат хвърлени пари на вятъра. А, няма да се постигнат много неща посредством такава кампания отново се връщам с, а, към Ирландия. Има опит там. Голямата част от хората, които доброволстват за каквото и да било, го правят, защото някой се е обърнал към тях. Например, ще ви дам един пример с това. Аз защо съм докладчик сянка? Защото ето този човек там, който си тръгна преди малко, господин Ван Нистелрой, ме помоли. И, или се обърна към мен. Ето това трябва да го подчертаем. Това са дребни неща, но според мен е изключително важни. Е, Благодаря, Шон. Господин Обермайер. Pardon? Microphone? Does it work now? Okay. Also, dann darf ich nochmals beginnen. Herzlichen Dank. Започвам от начало. Благодаря ви, госпожа председател. Струва ми се, че трябва да похвалим докладчика. 60% от гражданите на Австрия са доброволци или работят в доброволчески организации. За това е, е особено важно да гарантираме социалната закрива за тези хора, а това не е направено. Съществуват сиви зони, в които именно социалното осигуряване не е гарантирано. А става дума за хора, които са в активна възраст е, и които биха могли да упражняват и друга професионална дейност, а не непременно да работят в доброволческите организации. Това би трябвало да се направи. Не само за моята страна. Много важно е, естествено, дори бих казал задължително е за хората, които рискуват собствения си живот да получават съответното медицинско лечение и Имам предвид най-вече профилактика. Марко Скория. има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Аз съм заместник на заместник е член в е, вашата комисия, но в е, Комисията по култура отговарям за доклада и за това благодаря много и на докладчика по становището госпожа Карима Дели, както и на останалите колеги, които изразиха до този момент мнението си в дискусията и онези, които внесоха предложения за изменения. Междувременно вече бе казано, че сме се събирали и в Страсбург, организирахме среща на която участваха всички интересуващи се от темата. Така че по този начин да постигнем колкото е възможно по-широк, по-голям консенсус по темата. Колежката посочи, че трябваше да работим много бързо, в съкратени срокове. Може би са необходими някои допълнителни пояснения, за да се разбере необходимостта от бързина. Нещата не са свързани толкова с шведското председателство, а с законовата база за годината на доброволчество. И евентуалното влизане в действие на Лисабонския договор. Правната служба ни обърна внимание, че след влизане в сила на Лисабонския договор, ние ще можем само да изготвим становище по представено ни предложение. Ние ще можем в този случай само да казваме да или не, дали сме съгласни или не сме съгласни. А аз мисля, че ролята на парламента именно по тези въпроси в тази сфера би трябвало да бъде запазена, бъде важна шведският е, шведското е, председателство, както и ресорния комисар се срещнаха с нас и решихме да приключим с е, всички действия по подготовката на годината на доброволчеството до края на настоящата година. Ако заедно успеем, тогава ще можем да запазим и съществената важна роля на Европейския парламент. И комисарят, и представителите на шведското председателство ни увериха, че тогава нашите предложения ще бъдат съобразени. Би трябвало да побързаме по споменатите вече причини. Но това бързане е свързано най-вече с запазване на водещата роля на Европейския парламент. Ако се забавим, тогава, както ви казах, грозини е опасността да се видим в положението на хора, които могат да казват само да или не всички засегнати е, комисии междувременно вече са наясно, че трябва бързо да изразят е, становището си, за да можем да приключим колкото е възможно по-бързо с доклада. Ето това са причините, поради които ние избрахме тази много бърза процедура, но Смятам, че това е в полза и в интерес на Европейския парламент. Естествено, като докладчик е, по темата, а и като член на Комисията по регионално развитие, аз съм на разположение на всички колеги, които желаят да се срещнат с мен или просто желаят да организираме среща и с е, ресорния комисар, и с представители на шведското председателство. Съветът е, ще се събере в петък, следващия петък и ще обсъди именно тези въпроси. Може би ще можем тогава е, съвместно да вземем решение по нашите предложения за изменение. Не... Благодаря ви. Искам... Съвместно взимане на решение. Е, Искам да дам думата на един заместник управител и господин Хайнц, който е от Австрийския парламент, както и от регионалния парламент на Австрия, господин Разбрухан. Добре дошли на нашата комисия. Надявам се, че слушате с интерес нашата дискусия. Благодаря ви, че дойдохте. Връщам се обратно, господин Салваторе Скаром. Eh, eh, благодаря, госпожо председател. Високо ценя работата, която бе извършена от госпожа Дели. В различни места в текста тя постоянно настоява за големия принос, който ще даде тази година. И наистина това може да се окаже един много важен инструмент, що се отнася до насърчаването на сближаването в Европейския съюз. Най-общо казано, считам, че работата е много полезна. Независимо от факта, че има изменения, които са предложени, мисля, че трябва да излезем с положително становище по този въпрос. Има всъщност две неща, които искам да посоча. С това становище ние залагаме една такава година на доброволческото участие и част от формулировките, които се използват в документа, според мен ни водят към една сфера, която не е в а, обхвата на настоящата тематика. Но най-общо казано, високо ценя този доклад и мисля, че ако се увеличат бюджетното перо, нещата наистина биха били значими. Работата, която е свършена, отново казвам, е отлична. Искам да повторя казаното от господин Скория също така. Що се отнася до периода от сега до окончателното вземане на решение, надявам се да работим максимално бързо. Господин Амбукакис. Благодаря. И аз бих е, желал да подчертая колко добра работа е свършила колежката Дели. Не бих желал да релативирам значението на нейните усилия, но все пак ще направя няколко бележки. Ние всички сме, в крайна сметка, доброволци. Но все пак е, не става дума за европейска година на политическите партии, макар че в е, политическите партии се работи обикновено на доброволна основа. Но във всеки случай трябва да имаме предвид, че и това е един вид доброволчество. Знаете ли какво се крие зад тази мисъл. Ние живеем в едно капиталистическо общество. Безработицата, економическата, финансовата криза, а те са особено ясно изразени в Гърция, налагат солидарност. Налагат солидарност именно по отношение на доброволците – А правителствата по принцип не са в състояние да решават тези проблеми. Още по-малко в условията на криза. И затова бих желал да попитам, за какъв вид доброволци става дума в конкретния случай за всички доброволци, дали за полицаите, които в бъдеще ще работят и на доброволна основа, Е, които желаят да затварят е, незаконните иммигранти в моята страна. За тях ли става дума до... Тъй като едва ли ще можем да заплащаме всички полицейски сили, които са ни необходими, се мисли именно за полицаи и доброволци. В Гърция е, има много пожарникари, които работят е, като доброволци и не получават заплащане. Ако политиката в Европейския съюз не се промени и ако не се промени най-вече сред младите, едва ли ще можем е, да се справим с проблемите в бъдеще. Господин Стоянов е последния оратор. Думата като един човек, който така съм се занимавал дълго време с доброволческа дейност и освен, че да взема отношение към това, което каза колегата преди малко, освен, че съм член на ръководството на политическа партия, съвсем доброволно съм член на ръководството на неправителствена организация, за което също не получавам възнаграждение, така че до ден днешен по някакъв начин се занимавам с доброволческа дейност. И а, смятам, че е много похвално, че имаме продължение на този дебат за доброволчеството. Смятам, че действително е необходимо това да бъде продължено. Предишният доклад, който беше прият от парламента, аз бях напълно съгласен с него и смятам, че трябва да се обърне значително внимание на тази страна. А, за съжаление, в момента в моята страна България няма все още прият специален закон, който да урежда доброволчеството. В предишния български парламент, когато аз бях все още депутат в България, аз бях съавтор на един такъв законопроект, който изцяло да уреди отношенията и създаването на структури, които да действат на доброволчески принцип в най-различни отношения, в най-широк възможен спектър отношения, както по отношение на обществения ред, на пожарната безопасност, на борбата с бедствия, аварии, така и на другите доброволчески дейности. Този законопроект беше отхвърлен от воденото от социалистите мнозинство. Много странно за мен, тъй като според мен това е една наистина много социална дейност. И за съжаление в момента в България има практически само една истинска организация, която действа на този принцип. Това е Българския червен кръст, истинска доброволческа организация формирана. Затова смятам, че обявяването на 2011 година за година на доброволческите дейности ще бъде много положително и смятам, че надявам се искрено, че това ще доведе до новото българско народно събрание, което функционира в момента, най-накрая да приеме такъв закон, да уреди тези дейности, защото те наистина допринасят значително за развитието на всяка една страна. Благодаря за вниманието. Благодаря. А госпожа Дели, ако иска да каже нещо. Гласуването на измененията ще бъде утре сутрин. Уважаеми колеги, благодаря ви за всички ваши бележки. Доброволческата дейност е нещо, което не може да замени социалната политика и нашата работа не се състои в това. Ние нямаме намерение да заменим функциите на държавата, например в сферата на полицията. Мисля, че всички сме съгласни по този въпрос. Искам също да подчерта още нещо, подчерта още нещо, което считам, че е важно за здравеопазването и социалната закрила. Много неща бяха казани за доброволците, които работят на обекти, където има азбест, те се разболяват. Ние трябва да гарантираме, че годината на доброволческата дейност ще позволи на младите хора да се ползват от принципа на солидарност и социалната закрила и нашата комисия трябва да допринесе за това. Председателката, искам да напомня, че гласуването по становището ще бъде утре. Преминаваме към точка 6 от дневния ред с участието на Катерина Матернова, заместник генерален директор на Дирекцията по регионална политика. Сега ще чуем представене на първите резултати от последващата оценка на цели 1 и 2 за периода 2000-2006 година. Искам да приветствам с добре дошла Катерина Матернова. През 2007 Европейската комисия, Генерална дирекция регионална политика, започна оценка на периода 2000-2006 година. Доклада ще бъде завършен през март 2010 и ние бихме искали да чуем резултатите те ще бъдат окончателно представени през март е, едната година, но сега можем да получим малко допълнителна информация, за да може до месец март тези от вас, които се интересуват е, от е, въпроса за оценката, да могат да се подготвят за изслушване на резултатите от тази проверка през март 2010. Искам да помоля госпожа Матернова да представи резултатите до тук. I think I, even if I, kiss, even if I speak, e-, even if I can speak Slovak, I will, I will continue in English. But uh... ще продължа на английски. Уважаеми колеги, удоволствие, че съм тук. Имам възможност да споделя с вас информация, свързана с методологията, с свършената работа, както и с някои от предварителните резултати по оценката на периода 2000-2006, програмите в сферата на кохезионната политика. Госпожа Хюбнер каза, че има предизвикателства свързани с оценката, защото това е област, която е доста сложна за всички нас. Искам да подчертая защо това е така. Комисията в много области, включително кохезионната политика, но не само в тази сфера, беше критикувана за това, че няма достатъчно оценки и че не прави добри оценки нито предварително, нито в последствие. Ние сериозно Отчетохме тези критики и за това се опитахме да приложим нестандартен подход и да видим какви са програмите, проектите, тяхното изпълнение, как да организираме оценките им, така че да имаме една по-ясна картина за политиката на сближаване. Всички ние обичаме тази политика, вярваме в нея, но беше изключително трудно да наберем нужните данни. В подкрепа на аргументите, защо разширяването на политиката е нещо по-добро. Искам да ви дам известна представа за това, с какво се занимава екипа за оценка. Има 230 програми за периода от 6 милиона до 6 милиарда евро. Има огромно многообразие, има различни типове, различни структури на управление, различни видове проекти, които са обект на оценката. За комисията има още два елемента, които осложняват работата по оценката. Комисията е тази, която а, трябва да направи последващата оценка, а не държавите членки. На следващо място въпроса за наличието на информация. Комисията всъщност е две нева отдалечена от това, което се случва на място. Що се отнася до набирането на данни, няма кодифицирани общи показатели, които да улесняват оценката, сравнителният анализ. Като цяло, оценката се е свързана с отчетност и извличането на полуки. Отчетността преобладава. Ние се опитваме да променим нещата, искаме да приложим някои новаторски подходи в това отношение. За периода 2000-2006 година в Генерална дирекция регионално развитие ние направихме разбивка. Откъснахме се от предишния подход на да разглеждаме в широк план всичко и по цели, по географски региони сме направили разбивка на различните пакети, които оценяваме. Има 14 пакета или работни програми. Това, което ще направим днес, ние все още нямаме готова пълна оценка. Ние ще получаваме резултатите до месец мар на идната година. Това, с което разполагаме, са първите четири оценки. Вероника ще ги представя след малко. Ние се опитваме да представим тематично кохезионната политика и развитието на селските райони или връзката и с равнопоставеността на половете. Имаме други системи, Разглеждаме също инструментите, които се прилагат, единичните разходи по отделни проекти. Едно от нещата, за което ще говорим е цялостната оценка на системата за управление и прилагане, а не за контрол. И така ние се опитваме да излезем от общия подход, да имаме по-фокусиран подход, по-малки пакети, да изградим картината, която прилича на мозайка. Разбира се, нещата не са съвършени, има място за усъвършенстване, но сега те са по-структурирани. Мисля, че можем да стигнем до по-добри резултати, отколкото в миналото. На нашия вебсайт ще публикуваме всички тези резултати. Организираме конференции, изслушвания, работни срещи с различни заинтересовани страни. Целта ни е да разгледаме методологията и да подобрим работата си в бъдеще. Тук искам да спомена конференцията, която предстои в края на месеца във Варшава. Председатели на комисията, комисаря Самецки ще присъстват на конференцията. Това е конференция посветена на методите за оценка в бъдеще. От всички държави членки ще участват представители, които се занимават с оценките, ще има представители на академичните среди. Целта е да проведем семинари, обсъждания за това как да подобрим работата си в бъдеще. На този слайд е, може да придобиете представа за това, кои са основните елементи. Вие разполагате с разпечатка, така че няма да се спирам подробно на този въпрос. Виждате, че тук има 14 пакета. Те са разделени на 4 вида. На първо място системи за управление и прилагане. Резултатите вече са на лице. Можем да ги представим днес. Втория блок е свързан с информацията, събирането на информация, също единичните разходи за основните проекти. Следващия тематичния блок. Тук са включени подкрепа за предприятията, околна среда, климатични промени, транспорт, структурни промени, глобализация, равнопоставеност на половете и демографски въпроси, развитие на селските райони. И четвъртият блок е свързан с моделирането. Инструментите за моделиране, които бяха използвани Хармин Квест и Транстулс. What a little bit we hesitated with putting up this. Ние малко се колебахме дали да включим този въпрос. Вие разполагате с екземпляри, но не искахме да включваме някакви общи послания, защото е малко преждевременно защото само 4 оценки са готови към момента и ще е необходимо още време, за да можем да изготвим общите послания. Това, което обаче може да се очертае към момента е, че много добри неща бяха постигнати при прилагането на политиката в миналото. Има някои структурни слабости. Една от а, тези слабости е липсата на стратегически фокус в някои области. По-нататъчно концентриране на ресурсите е необходимо, както и засилване на акцента върху резултатите. Отново искам да подчертая, че когато разработваме тематичният блок, втората му част, от която виждате отляво, тук именно бихме искали да се подобри структурирането и и резултатите от а, изпълнението. Това ще бъде акцента в оценките. Сега ще спра до тук и Вероника ще ви запознае с четирите оценки, които сме извършили, след което с удоволствие ще отговорим на ваши въпроси. Много ви благодаря. Нека да започна с оценката на системите за управление и внедряване. Няма да се занимавам с контрола, а с това какви системи са налични, за да се внедрява на практика политиката по сближаване. Това проучване бе направено от е, Европейския научен център за политически изследвания. Той е в университета Страт Клайд в Глазгоу. Професор Джон Бафтер водеше това изследване с една австрийска консултантска фирма Метас работиха заедно. Над 50 оценители всъщност работиха по този проект, като целта беше да се види какви са системите за прилагане на политиката по сближаване. Оценката разгледа начина по който се изготвят програмите, подбора на проектите, финансовото управление, отчетността, оценяването на проектите, както и принципа на партньорство. Всичките 14 работни пакета се фокусираха, разбира се, върху общите Европейски съюз, а а 10 върху 10 нови държави членки. Искахме да видим дали държавите членки, които се присъединиха през 2004 година, са изградили свои системи за прилагане на тази политика. Има изключително много материали по тази оценка. Всичко можете да намерите на нашия вебсайт, ако ви интересува, разбира се. В оценката също така са включени и националните оценки за, извинете, националните доклади за оценка на тези 10 държави, а, които се присъединиха последни. Дават се конкретни данни по отношение на тези страни. Най-общото заключение, което можем да направим е първо за тези 10 държави, че има необходимите системи за да се използват 2004-2006 средствата, които се полагат на тези държави. Според мен това е значително постижение само по себе си. Още нещо. Малко са били сложни системите, много бюрократични в началото, но след това те са а, оптимизирани и с времето са заработили доста по-ефикасно. Още нещо тези 10 държави имаме много добър преход от е, европейски практики към национални практики. И Полша е един такъв пример. Тоест, е, европейския опит бива прехвърлен във вътрешен план и се използва е, в отделните страни. И 10-те и 15-те държави членки трябва да засилят стратегическото си управление, т.е. да засилят акцента върху това, което се постига с политиката по сближаване, а не да се фокусират върху това да разходват средствата и то да ги разходват по един законосъобразен начин. Т.е. трябва да бъдем по-концентрирани върху резултатите. Препоръките, които се правят в нашата оценка, се фокусират най-вече върху въпроса, свързан с резултатите от политиките. Нашите консултанти считат, че комисията трябва да има все по-силна роля при засилване на институционалния капацитет, защото и от тази оценка, и от други оценки става е, ясно, че въпросите свързани с управлението е, излизат все повече, за да може да бъде една политика наистина ефикасна. Нашите консултанти считат, че трябва да се фокусираме повече върху лидерството в този тип политика и да има по-добър обмен на най-добри практики между отделните държави членки. Тоест, ако в една от тях има добра а, управленска практика, този пример да бъде споделен с останалите и останалите да извлекат своите полки. Сега говорим по констатациите на тази оценка и какво означават те за бъдеще. Иска ни се отново да преразгледаме част от тези констатации, когато е, дойдат констатациите от другите, заключения, от другите проучвания. Тоест, след като се стигне до изводи по отношение на политиките, ние ще ги сравним с нашите заключения по отношение на резултатите. Защото е много важен резултата, не е само по себе си цел да имаше ни отлични политики и те да не са стиковани с резултатите. Има много материали по този въпрос. Сега едно по-малко проучване, свързано с Европейския фонд за регионално развитие, както и демографските аспекти и социопола. Темите за социопол и демографията обикновено се считат за по-свързани с социалния фонд, а, но ние искахме да разгледаме връзката им с фонда за регионално развитие. Оценката бе направена от един италиански консорциум, две абревиации, спомена дамата. И двете теми а, са свързани с а, Фонда за регионално развитие, но има някои различия. Например, що се отнася до демографските въпроси? Те като че ли през 2000, 2000 година, когато разработвана програмата, не са били на преден план сред приоритетите. Но оценката заключава, че фондът все пак насърчава развитието на такива проекти, за да може регионите да се справят с демографските изменения. Що се отнася до социопола? Това е хоризонтален приоритет за ФРР през 2000 година в програмите е записан, са записани много неща, свързани с тази тематика, но оценката най-общо заявява, че всъщност се говори повече, отколкото се прави по въпроса. Има съответни проекти, които са били финансирани, има примери за такива в доклада от оценката, но понякога фокусът върху този аспект е бил по-свързан с спазването на изискванията на Европейския съюз, а не наистина да се постигне нещо само по себе си. Оценката препоръчва и демографията и социопола да бъдат приоритети за ФРР когато те са важни за определените региони и това е много важно. Още един въпрос, който изниква от този доклад е, че местното ниво е изключително важно. И по двата въпроса, които споменах, и демографските, и социопола, се казва, че има нужда от национално законодателство, но е необходимо да се работи на местно ниво, т.е. да има местни стратегии и планове, които да окажат своето значимо въздействие върху тези теми. Ние пък в Генерална дирекция регионално развитие считаме, че трябва много да внимаваме с хоризонталните приоритети в бъдеще. Ако имаме прекалено много хоризонтални приоритети, може да се окаже, че нямаме никакви приоритети на практика. Ерго въпросът е, ако имаме списък с такива приоритети, първо си мислим, че може би трябва да насърчаваме регионите да изберат кои са най-важните приоритети от всички тези приоритети за тях, а не да имаме някакъв дълъг списък от 10-12 хоризонтални приоритета, които абсолютно всички трябва да а, гонят. Следващата оценка, която ще спомена, е свързана с а, развитието на селските региони и ФРР. Това е най-малкото проучване, то е най-общо и експериментално. Разгледахме само пет държави членки с идеята да видим каква е ролята на Фонда за регионално развитие в тези държави членки. То бе проведено от е, една австрийска консултантска фирма, която се нарича Метис. Първото нещо, което трябваше да се справи това изследване е, че няма прости дефиниции, нито на селски райони, нито на развитие на селските райони. Така че това беше първото предизвикателство за консултантите и то стана още по-голямо, защото регион... развитието на селските райони се дефинира по различен начин в отделните държави членки. И това, което е селски район в една държава членка, не е селски район в друга. И крайна сметка всичко това се основава на исторически, културни фактори, които а, са вградени в а, дефиницията или в разбирането на това, кое е селски район и кое не. Освен развитието на селските райони, трябва да кажем, че няма такава теория единна, а има различни економически теории, които говорят за такъв тип разведия. Европейския фонд за регионално развитие допринася значително за развитието на селските райони и в страните, които разгледахме, около 25% от фонда са били разходвани за селски райони. Но Хората, които живеят в тези райони, не считаха, че толкова много пари са били похарчени за тях. Двигателят за ФРР е слаб район, сега независимо дали този район е градски или селски. И а, според оценителите това е правилният подход. Въпросът, който постоянно се забелязва в изследването, е, че е важно местното развитие и че механизмите за местно развитие могат да дадат по-ясен профил и на фонда, за да стане той по-забележим и в селските райони, и в градските райони. Последното изследване, съвсем накратичко, се занимаваше с единичната цена на големите проекти. Даваме ви малки а, парченца информация от различни а, моменти в политиката ни и се надяваме накрая да мога да ги обобща. Та, това изследване се занимаваше с големи проекти, инфраструктурни проекти, които са над 50 милиона евро, които а, трябва да бъдат одобрявани от Европейската комисия, както има изискване за а, анализ за економическа ефективност преди те да бъдат одобрени. Ние в нашата дирекция всъщност искахме да видим дали можем по-подробно да разгледаме единичните а, разходи на тези големи проекти. Един консорциум направи това изследване. Той включва RGLF, Forensic Accounting, Faber Monzel Engineers и Frontier Economics. Така че много се радвахме, че успяхме да включим нови консултанти, хора, които познават своята област и които могат да разгледат големите ни инфраструктурни проекти. Изследването беше на проекти по ЕФР, разбира се, и трябва да кажа, че в бъдеще ще продължим и по ИСПА, и по фонда за сближаване с такъв тип проучвания. Половината от проектите са надхвърлили разходите в бюджета си, а другата половина са разходвали толкова, колкото е било заделено. 75% са закъснели, но важното тук е, че това отговаря на международните изисквания, така че не е нужно да се критикуваме прекалено много. Тоест, не сме отличници, но по никакъв начин не се представяме и много зле. Има по-голям фокус според нашите а, консултанти, трябва всъщност да има по-голям фокус върху оценката на риска и смекчаването на рисковете, за да може да се сподели риска между Европейската комисия и държавите членки и съответно да се направят необходимите анализи. Един от въпросите, който много ни интересуваше в това изследване, бе да видим дали би било приложимо да се направи една база данни на единичните разходи на големите инфраструктурни проекти, която да е отворена за всички. Като идеята е тук да се дадат отправни точки, жалони, репери, кадри за такъв тип проекти. Сега идеята ни не е всички а, проекти за пътища трябва да струват еди колко си, но най-общо да се опитаме да сравняваме сходни проекти един с друг, да видим устойностяването и това ще помогне на държавите членки също да разработват по-добре своите предложения за проекти. Изследването стига до заключение, че това би било приложимо и реално изпълнимо и че няма такива бази данни по-настоящем и това е, е, е нещо, което... Е, това е един пропуск, който може да бъде запълнен от нашата генерална дирекция, за да се натрупат познания в държавите членки и да могат държавите членки да разработват големи проекти. Започнахме да обсъждаме с Европейската инвестиционна банка, дали не може да обсъдим с тях нещата, да обменим информация. Базата данни, която сме разработили по този договор, ще бъде доразвита при оценката на Кохезионния фонд и на ИСПА. Тази оценка започва в началото на едната година и ще продължи до края на 2011 година. Това беше съвсем накратичко. Четирите от общо 14-те изследвания, които направихме. С удоволствие, когато дойдат нови резултати, ще дойдем отново пред вас, за да ги споделим. Благодаря. Благодаря за това представене. Сега имате думата за въпроси или коментари. Не е необходимо да вземаме решение днес. Целта е да получим по-добро разбиране за оценката, която се извършва в сферата на кохезионната политика. Имате думата. Благодаря. Винаги е интересно да се върнем към проекти, които първоначално човек си е мислил, че познава и да видим каква е истината за тях. Но съм малко а, разтревожена, когато говорите за приоритетите в демографската област. И ти, вие а, подчертахте, че не трябва да има твърде много приоритети, но не трябва да се премахват тези приоритети, защото много трудно бяха изработени ние трябва да отдадем нужното внимание на тези социални аспекти, защото много трудно беше те да бъдат поставени в дневния ред изобщо, затова нека да не се пипат. Ранго Какис, е, плиз. Е, Благодаря, госпожо председател. Бих желал да благодаря на двете дами за информацията и да приветствам тази инициатива. Аз съм впечатлен. И се надявам, че в бъдеще ще продължи цялата тази дейност. Три въпроса бих искал да задам, ако ми позволите, госпожо председател. Става дума за пет страни в които са осъществени изследвания или проверки. Е, става дума за Кохезионния фонд. Това е първият ми въпрос. Кои са тези страни? На второ място. Какви са критериите за определене на дадена област като регион? Как става дефинирането на регион? определен е, процент на сълскостопанската продукция в е, общия обем на продукцията, може би играе също някаква роля. Тоест, е, селскостопанската продукция е ли критерий при дефинирането на региона, при определенето на региона? Третият ми въпрос. Има ли или няма и трябва ли да има на национално равнище подобни изследвания за оценка на кохезионната политика? Би било интересно да разберем дали в е, отделните държави членки се провеждат подобни изследвания. Имам и още редица въпроси, но за сега ще спра. Благодаря ви. Госпожа Шатра. Благодаря. Възможно ли е да получим е, изследванията? Е, вие говорите за отделни изследвания, свързани с оценката, които ме интересуват особено много, така че ако човек проявява интерес, може ли да получи цялото изследване. Да, когато говорите за въпросите свързани с половете, демографията и така нататък, това е въпрос, който вълнува отдавна Европейския парламент. Ние също проведохме едно такова проучване свързано с специфичните интереси на мъже и жени и видяхме, че има естествено голямо значение дали средствата се отпускат най-общо, така да се каже, без да се обръща внимание на спецификата на пола, или само за жени, или само за мъже и така нататък. Всичко това естествено е свързано и с инфраструктурата, мъжете имат по-различни потребности, отколкото жените, да кажем. Така че би трябвало да се съобразяваме с статистиката, която е специфична от гледна точка на пола. Естествено, че за разработването на такава статистика ни бяха необходими доста години. Е, това ще се наложи и по отношение на средствата от Кохезионния фонд основен принцип, а не само единичен критерий, трябва да бъде е, тази специфика от гледна точка на пола. Това от една страна е заложено и в е, договора за Европейския съюз и също времено но установяваме на практика, че е, нещата не се изпълняват и специфичните интереси на жените не се отчитат е, много често. Аз е, самата съм живяла в такъв регион, така че риска, анализът на разходите и на ползите за големите проекти са нещо много важно. Знае, че сме правили такива предложения и до сега и въпреки всичко тези изисквания много често се игнорират. И така, всичко това ме интересува, интересуваме също дали ще можем да получим най-малкото изводите, заключенията от отделните проучвания, които вие цитирахте, а може би и пълния текст свързан с дадено изследване, с дадено проучване и надявам се в бъдеще да разполагаме с инструмент, който ще ни даде възможност да съблюдаваме всички основни принципи, да не е толкова бюрократичен и да може да работи по-добре. Господин Тайпе. Благодаря ви, госпожо председател. Във връзка с изследването на управлението има проучване, много често се, упростя, се предлага упростяване на, така, на управлението по проектите. Общините, а също и частните изпълнители по дадени проекти дали са включени в дадено изследване, имам предвид проучване на тяхното мнение и степента на задоволство. Господин Целе. Благодаря, госпожо председател. Много съм благодарен за информацията, която получихме и за изследванията, които са осъществени. Като нов член на парламента ще свържа нещата с друга тема, която обсъждахме наскоро, т.е. преди няколко часа хем документ, хем неофициален документ. Да се питахме дори съществува ли, не съществува ли, още повече, че и а, съставителят на документа не е съвсем ясен. Предлага се през 2014 година да започне една, така да се каже, нова ера в нашата област. И в този смисъл много ме интересува дали изследванията ще бъдат продължени. Несъмнено е, че по отношение на стратегическата ориентация, по отношение на снабдеността с ресурси и по отношение на резултатите, много често установяваме, че кохесионната политика не се развива така, както бихме желали и че тя независимо от това, че допринася много за развитието и насърчава региони и страни все пак не постига високите цели, които сме заложили в нея. Питам се сега, когато Лисабонския процес ще стане реалност, не трябва ли да се запитаме как да действаме, така че да имаме пълна информация за това, за какво се отпускат средства от бюджета на Европейския съюз и с каква цел? Каква е целта, която се преследва? Още веднъж благодаря на двете представителки на комисията за информацията. Нека да дадем възможност за отговори. Благодаря. Благодаря, че казахте, че не е лесно да се прави такава сложна оценка. Това е оценка за периода 2000-2006, искам да напомня това. Тоест, връщаме се назад във времето. Затова въпроса, който беше поставен за опръстяването на правилата, е друга тема и утре сутринта можем да ги обсъдим за периода 2007-2013. Има регулаторна структура за всеки от финансовите периоди. Има положителни неща, които не трябва да се примахват за следващия период. Структурата, регулаторният режим – обаче се прецизира за всеки финансов период, като се поставя ударение върху въпросите, които са най-актуални към момента. Един от принципите за периода 2007-2013 са свързани с управлението на финансовите средства. Това е въпрос, който се обсъжда в съвета. Вероятно също скоро ще се обсъжда и от парламента как да бъдат опростени част от правилата, без да се подкопават основните стълбове на цялата постройка за този период. Оценката, за която говорим днес, се отнася обаче за предходния период. Беше поставен от двама души въпроса за приоритетите, свързани с половете. Има инфлация на хоризонталните приоритети. И това е общ коментар, обща констатация, не конкретно свързана с въпроса за половете. Битката е трудна, няма голям напредък. Ще останат основните приоритети, но има инфлация на доста други хоризонтални приоритети. Идеята е управляващите органи в бъдеще да имат възможност да запазят някои от тези хоризонтални приоритети, но да не внасят непрекъснато нови, нови, нови. Всяка тема, която възниква в близкото минало да се превръща в приоритет. От това се опасяваме. Без, разбира се, да се засягат въпроса за равнопоставеността на половете, защото проектите действително могат да изглеждат по различен начин. И това се отчита по времето на планирането и програмирането. Относно къде могат да се намерят тези проучвания, това може да се направи чрез нашата веб страница Имаме ето тук на тази страница линк на трета страница от раздадените слайдове. Там, където става дума за новаторски подходи, там, където става дума за прозрачен дебат. Всъщност, ние силно се интересуваме от а, информацията, която вие ще ни подавате, защото ще ни помогне за в бъдеще ще ни помогне също и да настояваме пред консултантите да се свърша добре работата. В, а, на вебсайта можете също да видите и какво е техническото задание при сключването на договори с а, консултантите. Знаете, че не винаги получаваме съвършения продукт от консултантите, консултантите, така че ние ще се радваме от вашето участие в дебата. За развитието на селските райони. Дебата какво представлява селски райони, какво не върви отдавна. Към момента всички използват дефиницията на ОСР затова при нашата оценка ние работихме на базата на дефиницията от OECD, е като критерия, който се използва, е плътност на населението. Франция, Германия, Франция, Германия Полша, Испания бяха включени в проучването. Имаше още един въпрос. Вероника ще отговори на него. Питахте защо няма еднакви проекти в държавите членки. Оценките се извършват от комисията и държавите членки. Управляващите органи в държавите членки извършват предварителната проверка, както и текущата проверка при текущата оценка. Регламента възлага на комисията да извършва оценката след приключването на програмата. Аз бих е, желала да бъде поделена тази оценка, тези усилия с държавите членки, да има повече ангажимент от тяхна страна. Някои държави членки го правят, но не всички. Това е също въпрос, който бихме желали да обсъдим за в бъдеще, а именно как да засилим националното участие. Продължаваме с госпожа Дели. Да, благодаря ви. По отношение на изследването за развитие в селските региони, съобразили ли сте петте критерия във връзка с развитието на градовете? Това е, е важно и за е, селските региони, когато става дума за инфраструктура. Исках да задам един въпрос, който е свързан най-общо с структурата на, оцен... на оценките. Доколкото разбирам, вие сте подготвили е, предварителната оценка, а следващия период вече тече. Така че вие подготвяте един програмен период без оценката въобще да е налична. И след това тя се подготвя, докато един период вече тече, когато се правят някакви заключения. И тогава си задаваме въпроса, ще се използват ли тези заключения след 2014 година? Ще се използват ли по време на тази перспектива, която в момента се подготвя, т.е. от 10 до 14 година. Какво имам предвид? Тук всичко се свързва с стратегията. Може би много дипломатично сте се изказали, но нека да цитирам. Т.е. jest bardzo dyplomatyczne sformułowanie. Тоест, формулировката според мен е доста дипломатична. Ако разбирам обаче правилно, това означава, че ако ресурсите са фокусирани повече върху стратегически а, въпроси, а те не са, да, ако бяха, след като казвате ако бяха, значи не са или не са достатъчно концентрирани върху Та, ако бяха по-фокусирани върху резултатите, тогава резултатите ще да бъдат по-добри. Ами, и тогава се питаме, ако имаме такава информация, то тогава можем ли сега, по време на този програмен период, да кажем кои са слабите места, които биха могли да бъдат поправени по време на този период, без да се чака края на периода. Защото иначе, извинете ме, обаче цялата тая работа с оценките си се случва сама за себе си и сама по себе си е много интересна, но въпросът е каква е ползата от нея. Това е първото. И нещо положително ще кажа. Радвам се, че документа показва, че има различни методи за различните феномени. Макроекономистите обикновено се карат кой е по-добрия метод, а пък резултатите са такива, че не е ясно всъщност какъв е крайният резултат. Та, използвайки различни методи, а, вие смятам, че правите крачка напред. И сега едно становище. Такива оценки показват, че има места, където социополът е много важен фактор и когато той се използва единствено и само за етикети, то това не би оказало никакво въздействие. Това се чете между редовете, според мен – ако някъде е сложен този подход, където няма място за него, то тогава ние го подценяваме като феномен. И накрая, Катерина, един въпрос. Тук пише, че селските райони не са добре определени. Това е идея на вашата дирекция или е тази идея или на дирекция за селско-стопанско развитие или двете дирекции нямате определение? Благодаря. Олджи Власък, Господин Пласък. Пани председкиня, дами и панове, я také подякую. Господин председател, а, госпожа председател, госпожи и господа, и аз благодаря за презентацията. Макар, че все още не разполагаме с всички резултати и не можем да направим окончателни заключения. Все пак ще си позволя да задам няколко въпроса и да коментирам ня... част от въпросите, които засегнахте. Преди повече от месец получихме доклад за градското развитие и го обсъждахме. Стана ясно колко е трудно да дефинираме градските зони, но все пак успяхме по някакъв начин да се споразумеем. Затова е, задаваме въпроса за дефиницията на селски райони. Установили ли сте проблеми при приемането, прилагането, изпълнението и контрола на финансирането. Освен това би трябвало да се е, съобразяваме и с е, мнението и заключенията на бенефициера то отразено ли е в е, вашата оценка? И следващата година би трябвало също да се ръководим от е, установеното в рамките на тези оценки през настоящата година. Колегата вече зададе въпроса, възможно ли е по този начин да действаме и да оценим и ресурсите за дадени проекти. Джон Кели. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря на двете дами за изключително приятната презентация, която направиха и да кажа, че няма в момента никакъв проблем с баланса между половете на а, катедрата отпред. Да, по темата сега. Шест различни теми споменахте. Считате ли, че те са приоритизирани по различен начин в идните години в резултат на вашите проучвания? що се отнася до околната среда, до измененията на климата, те по-напред ли ще отидат или не. След това вече бе споменато, че има трудности да се определят селските райони. Аз съм изненадан, че само 25% Европейски фонд за регионално развитие отива за селските райони. Считате ли, че тези проценти ще се увеличат през едните години и третият въпрос, който искам да ви задам, е свързан с нещо, което споменахте, то ми се стори много интересно, сравняването на разходи от държава в държава. И казвате, има голяма вариация. Можете ли да обясните разликите между отделните държави, да кажете кои са най-ефикасни и ефективни, кои не, къде нещата струват наистина много повече, отколкото трябва. Благодаря. И аз благодаря Ламбер Ван Дистелрой. Uh, Още един въпрос имам. Виждате, че ням... няма фокус върху резултатите, концентрирането на усилията и така нататък пише тук. Е, къде се объркват нещата? На кое ниво става това? Дали е на ниво регламентация, дали е на ниво рамкови програми в държавите членки или пък на местно ниво? Говорим за едно управление на много нива и какви механизми според вас трябва да има, за да се фокусират нещата. Ние тук говорим за конкретни формулировки, за това, кое е допустим разход и кое не е. И накрая нещата се разпадат. И това, което сме написали, се оказва прекалено общо и събира всичко. Та, Какви са слабите места в начина по който общуваме отделните отговорности на трите нива Европейски съюз, държава членка и местно ниво. Председателката не бива да забравите, че националните стратегически рамки всъщност са от 2007 а ние говорим за един период, който е малко по-различен. Нямам а, никакви други желащи желаящи а, да взема думата, така че спираме с въпросите. Давам думата на колегата. Ще се опитам и аз съвсем бързичко да поприключа с тях. И Вероника със сигурно ще добави тук там е понещичко, ако пропусна това онова. Това е проблема с кокошката и яйцето, според мен. Намираме се хронологично, а нещо се отнася до изпълнението на програмите, та в средата на настоящия период. А това са първите резултати от последващото, последващата оценка на предходния. Така стоят нещата. Нямаме някаква пауза от няколко години да направим оценките, за да започне новия период. Така че има проблем с внедряването на познанията, които може да извлечем от предходния период. Мисля, че голямата част от а, въпросите са били предугадени. Например, стратегическия фокус наистина е укрепен в рамката 2007-2013 като период в сравнение с последния. Мисля, че резултатите го показват. Освен това, много сериозно ще се занимаем с стратегическото докладване в този период и всичко това ще бъде свързано с прилагането на економич... пакета за економическо възстановяване и ролята на сближаването. Надяваме се това да даде една възможност отново а, да обсъдим всичко с националните, с регионалните власти, евентуалното поразместване на фондовете. В а, първия кръг а, на преговорите по новия регламент е, даваме възможност за енергийна ефективност и това е една възможност да се влезе в разговори с управляващия орган за преоценка на приоритетите. Надяваме се, че това е един процес на учене а, и надяваме се и на настоящия период. Това няма да окаже въздействие върху основните а, стълбове, така да кажа, но най-общо ще може да укрепи този фокус. И ще подхрани следващия. До март месец трябва да са готови оценките, така че ще имаме един общ доклад. който да синтезира информацията и това ще бъде една възможност да дойдем отново пред вас и да го обсъдим с вас, за да може вие да изразите своето становище по него. Селските райони и дефинициите на селските региони. Дали е слаба, дали е проблематична дефиницията, това са важни формулировки. Нашите консултанти също споменаха такъв тип а, думи. Т.е. в академичната общност съвсем ясно има едно становище, че има проблем да се дефинират а, селските райони. Както каза господин Власък, има национални специфики и е много трудно да има точна дефиниция, когато Положението е най-разнообразно в отделните държави членки. Консултантите работиха с най-различен брой заинтересовани страни. Те са говорили и с крайни потребители в най-различни видове проекти. Вие питахте за използването на фондовете и системите за контрол – това не бе част от тази оценка и в самото начало мисля, че го казах. Ние се занимаваме само с системите за управление и прилагане. Всъщност не се занимаваме в настоящия период с ефикасността на оползотворяването на средствата. Чисто и просто правим едно изследване, една оценка на това дали новите държави членки са изградили такава институционална архитектура, която да е достатъчно здрава и силна, за да могат да се използват фондовете. И спрямо това изследване имаме положителен отговор на този въпрос. Един друг въпрос, който разглеждаме отделно, е въздействието на настоящия регулаторен режим. В бъдеще ще го разглеждаме също и в движение, но то не е част от последващата оценка след предходния период. А ще се занимаем с тази ефикасност на прилагането в настоящия период също. Що се отнася до единичната стойност, нямаме достатъчно данни, за да направим сравнение между това, кои работят ефективно и ефикасно и кои не. В крайна сметка нещата много зависят от контекста. Това, което е ефикасно в, едно, в една царевична нива, може да не е точно толкова ефективно, ако трябва, примерно, да се пресуши едно блато или да се прави тунел, или някакъв километр да се асфалтира, така че няма да сравняваме нещата, примерно, на единична стойност километър. Мисля да заложим различни възможности за конкретните дейности. Но това ще бъде много енергоемко и ресурсоемко начинание, но е хубаво да го направим. Обмисляме го. Използването на ФРР в селските райони – това проучване беше много малко. Госпожа Делия няма. Но пак проучването беше много малко. Идеята е не да видим какво е въздействието на европейския бюджет върху развитието на селските райони, а чисто и просто да видим дали този фонд присъства в селските райони. В настоящия период за разлика от предишния. Фонда за регионално развитие, който се управлява от генерална дирекция Агри в различни държави, включително и вашата, е доста по-голям, чисто финансово, от Европейския фонд за регионално развитие. Така че не се занимаваме с цялостното въздействие и развитие на тези селски райони, а чисто и просто една малка част, т.е. приноса на фонда за регионално развитие. Мисля, че Вероника би могла а, да каже колко е голямо проучването, но то е мъничко. И се занимава най-общо с качеството. Did Sure one, question, not... Не съм много убеден, че разбрах въпроса на господин Ван Нистелрой. Управляващите органи бяха консултирани по докладите за оценка. Не се преговаряше с тях, но те получиха докладите и право да се произнесат по тях. Имаше няколко други въпроси, свързани с тематичните блокове и приоритетите, по които са подредени. Не, ние не ги бяхме изложили по приоритетност. Това са основните блокове, където се изразходват средства. Това, което се опитваме при оценката, е да се фокусираме именно върху тези теми. На следващо място вие казвате, че сте изненадани, че само 27% отиват за селските райони. Това са области, които са дефинирани по категоризацията на ОИСР. Има други междинни категории, така че има доста проблеми, свързани с дефиницията. Въпросът за липсата на стратегически акцент – не, не може да се каже, че липсва такъв а, фокус, а, а че има слабости, които следва да бъдат коригирани в бъдеще. Важно е, разбира се, да разбираме, а, че тази оценка не е единственият източник на информация, има и други. Затова е важно да има дебат по констатациите от оценката, те не са Библия, не са нещо дадено веднъж за винаги. Те могат да бъдат обсъждани. Можем да обсъдим как могат да се използват резултатите. Моето отдел а, заяви, че ние с радост бихме отишли в отделните държави членки да обсъдим констатациите. Някои от тези посещения вече се осъществиха, например в Польша, в Австрия – има планирани посещения в Италия. Ние се опитваме да включим констатациите от оценката в дебата, свързан с политиката. И то по места, не само тук в Брюксел. Относно това дали има нещо, което не върви в програмирането. Това, което забелязваме при оценките че на етапа изготвяне на програмата когато се формулира добре стратегията, понякога има разминаване между това, къде да се фокусират ресурсите и какво трябва да се промени в резултат на изразходването на средствата, така както се предлага. Мисля, че това е въпрос, който трябва да бъде обсъден в бъдеще повече да се разгледа въпроса за това какво ще се промени, ако средствата бъдат изразходвани по начина, по който се предлага. И това трябва да се прави на етап програмиране, така ще се улесни в последствие и оценката. Благодаря, Вероника. Не знае дали има някои допълнителни бележки или коментари. Няма. Искам да благодаря на колегите от комисията. Надяваме се, че доклада през март ще бъде много интересен за нас. Аз съм убедена, че ако възникнат конкретни въпроси, комисията, генералната дирекция на разположение да отговори на тях. Също ако имате желание за допълнителни срещи, можем да направим изслушване с тези, които извършват оценката, защото ние навлизаме в изцяло нова територия. Никой не прави такава оценка за другите политики, затова е много интересно, че се проправя пътя към нови стандарти в европейската политика. Благодаря ви много. Уважаеми колеги, сега преминаваме към